представихте специалния доклад. Всъщност, вие за първи път участвате в наше заседание, както каза правилно Барт. Забравя и да ви приветствам с добре дошла по този случай. Благодаря ви. Следващата точка специален доклад на Сметната палата извинете, проучване на тема демократична отчетност и бюджетен контрол върху НПО, финансирани от бюджета на Европейския съюз. Веднага ще ви дам думата, за да ни представите проучването. Това е господин Акерман. Извинете, напредва ми деменцията. Вече сте бил на наше заседание. Um, yes, as, uh, as, uh, Chair Благодаря. Както спомена и госпожа председателката, това е едно съвременено предходно изследване. Ще говоря последните точки. Голяма част от тях те вече бяха засегнати. Дойдох към края на презентацията на Сметната палата и чух е, доста е, е, сходни неща. Определение на НПО, най-големите ползватели на европейски средства след НПО, препоръките от предходното ни е, изследване за регистъра за прозрачност и така нататък. Преди да про- продължа, е, че основната тема е, е така констатация, че се е, подобрява достъпността и качеството на, европейски, на данните за европейско финанси, безвъзмезно финансиране. За първ път ние направихме проучване през 2010 година, след това отново 2016 и 2017. The, it was practically an impossible task to make sense of the data because it was е, Първоначално беше много трудно изобщо да осмислиме данните, тъй като те идваха от различни отдели на ком... звена на комисията и не беше ясно за едно и също НПО ли става дума или за някакъв негов е, клон или е, група. Така, имаше много разминавания. Във всички случаи в момента наблюдаваме много сериозно подобрение в това отношение. За е, въпрос по въпроса дефиницията на НПО. От наша гледна точка не виждаме нищо ново да се е случило от предходните проучвания. Констатираме, че крачка напред би било да се заобиколи класификацията, която съществува и да се е, така постигне споразумение за различните категории между различните е, звена на комисията. Те ползват много различни категории. Трябва да има някаква последователност е, в това как как различните звена класифицират НПО. Това би било голям прогрес. Освен това, има несъвместимост между базите данни на комисията. Базата данни на Life, която ние прегледахме в предходното си проучване и тя е много изчерпателна – има добри практики относно информацията там. Тя има 16 категории на организациите, включително фундации. И те някак си минават между две категории в системата за финансова прозрачност. Вероятно не е правено просто не е правен опит в системата за финансова прозрачност, опит за класифициране. НПО се е, дават сами категоризация, например университетите се водат за, за НПО, т.е. за организации с нестопанска цел но в е, някои страни, доколкото разбираме, не може университет да се провъзгласи за НПО. Т.е. дори да Имаме дефиниция какво е НПО. Ако се водим от дефинициите на страните членки, може да се получи така, че някои университети да влизат в тази категория, други не, което няма непременно да направи положението по-ясно. Комисията а, валидира единствено дали е, организациите са е, с е, организации с е, нестопанска цел. Много бързо открихме, че има е, НПО, които са се категоризирали Примерно една такава организация в Кения се обявила за правителствена организация, която се занимава с водни ресурси. Друга се обявява, че е създадена от е, правителството. Техни... Така чисто в технически аспект това не може да бъде НПО, след като правителството стои зад нея. Та, Съществуват и разлики между страните членки по отношение на начина по който се дефинират НПО, което си има своите последици и за финансовата отчетност. Защото ако определени организации в някоя страна са НПО, а в други не са, вероятно ще има различни изисквания за отчетност и за прозрачност за тях. Uh, Кои са основните получатели на безвъзмезни средства от ЕС сред НПО? Все още не може да се направи надежден анализ, използвайки системата за финансова прозрачност. Примерно 2017 89 процента от безвъзмезната помощ въобще не беше определено какъв е субекта. А, в а, класифицирането на останалите 11% открихме сериозни аномалии. Така да кажем, достатъчно, за да ни кара да се колебаем и и да не сме сигурни доколко надежна е основата. После преразпределението на безвъзмезната помощ. Това ще стане повсеместен метод от следващата година, но за момента на нас никак не ни е ясно как се преразпределят тези средства. не можахме да съставиме така достатъчно надежден списък на 30-те основни НПО, получаващи помощи по системата за финансова прозрачност. Надяваме се да получиме данни. Но да кажа, че е, списъка, който имаме, е много различен. Е, списка, предоставени от Генерална дирекция бюджет, е много различен от е, предходните един от тях покрива ангажименти до 2013 за подобни институции. Ето тук виждате разпределението за 2017. Основният получател е научен институт, но има има и други, които традиционно се считат за НПО. Тук ви показваме средствата за 2015. Има известна повторяемост на имената. Е, Генерална дирекция бюджет ни увери, че ще ни даде информацията от системата за финансова прозрачност – но не сме в състояние да въз, възпроизведем резултати от тях и когато ги уведомихме, за сега не сме получили отговор. Проз... Регистъра за прозрачност. Основният проблем тук е, а, когато задаваме въпроса дали настоящите преговори имат отношение и въздействие върху НПО, в предходното проучване установихме ред ограничения за регистъра за прозрачност. Той не може да бъде лесно анализиран предвид структурата и довете данни, които съдържа. Много голяма част от информацията се счита, че не може да бъде обработвана. Освен това има разминавания между реалните данни и това, което е внесено в системата. Информацията, с която разполагаме е, че на преговорите по времето, когато извършвахме е, проучването, нямат отношение към НПО. че въпросът е бил да се направи информацията в регистъра по-надежна, да се изчисти и да се повишат правомощията и средствата на секретарията, така че те да могат да правят повече проверки и евентуално имаше предложения за възможности да се налагат санкции, не конкретно на НПО, всяка организация, която вкарва данни в регистъра за прозрачност. Yes, and then finally, uh, follow, the follow-up. И накрая последващи препоръки спрямо предходните. Пред, препоръчваме да се преодолеят раз, да се преодолее разнобоя като се създаде една централизирана база данни за безвъзмезните помощи. помощи. Сега тук се коментира, че има централизирана база данни, но примерно на четвърта страница, шеста точка, има така данни, че системата не е едина, защото примерно ни казват няма информация за системата АДАК, обърнете се към администратор, може би там има допълнителна информация, така че за нас това е доста ясния указател, че има разнобой и че няма една база данни. Все още няма записване на реално отпуснатите средства. Преразпределението на средствата в консорциума, да речем, се планира да бъде отразявано от е, ангажиментите за 2018 нататък, така че би следвало за новите помощи, би следвало да може да се вижда как се планира те да бъдат прераз... вътрешно разпределени. Направихме едно проучване на един казус от предходно проучване за това как се тълкуват критериите за изключване и препоръчахме е, на комисията да бъдат по-активни в е, наблюдението на е, получателите на най-големи средства от страна на НПО в така, имайки предвид е, скорошния скандал, имам доста повече конкретна дейност, но нямаме чувството, че това е систематично, активно упражняване на наблюдение върху е, НПО по много конкретни въпроси. Тук не се е, поставя и не се решава въпроса с управлението като цяло. И накрая проследяемостта и видимостта на европейските безвъзмезни средства. Не виждаме никаква разлика с предходните проучвания. Ние се опитахме да разгледаме проекти в предходни е, проучвания, да ги проследим в различни уебсайтове за получатели на европейски средства и по един проект, да речем, не бе възможно изобщо да установим някъде другаде да той е, споменат ли е. е. Като цяло установихме, че дори да знаем къде да ги търсиме, в кои уебсайтове, е много трудно да се открият. Почти невъзможно реално да видим Аха, ето тази дейност, която се коментира тук, е всъщност финансирана от еди коя си позиция в системата за финансова прозрачност. Правиме препоръки в този смисъл, правиме и препоръки по отношение на видимостта. В много случаи е напълно възможно получателите на помощта да изпълняват изискванията за оповестяване и повишаване на видимостта, но като се сблъскате с пет различни менюта и трябва да стигнете до края на доклада, за да видите съответното лого, за мен това не е, е видимостта, така че трябва да има много по-унифицирана система за е, видимост на бенефициерите и ползвателите на безвъзмезни средства, а също така и да има своего рода хроника, история, която да покаже какъв е приноса на Европейския съюз за съответната дейност на а, получателите на а, безвъзмезна помощ. Исках да кажа, че това може би обобщава основните точки от нашето проучване. Благодаря. Благодаря ви, докладчицата ни госпожа Шмидт има думата. Благодаря. Мисля, че сега би трябвало да сервираме ракия на всички, а не шампанско. Проучването е изключително интересно. тъй като става ясно, че не се е променило кой знае колко какво. Срамно е, че тук в комисията прекарваме по-голямата част от времето си, слушайки комисията, която постоянно твърди, че всичко е наред и че има много голяма прозрачност. Същевременно, съзнавайки, че нещата никак не са така добри, както ни се представят. Говорих и по предходната точка за системата за финансова прозрачност. Ще го кажа още веднъж с надеждата да стане ясно в един момент. В случая изобщо не става дума за такава система. Каква прозрачност има в случая при положение, че можем да узнаем само на кого, какво финансиране е било предоставено, но не и в какъв размер защо не е настъпила промяна в това отношение, защо няма публична информация за това, кой и от кои генерални дирекции как средства в какъв размер получава. На що се отнася до получателите по КОП 30, страница 80, Петимата първи в класацията са трима германски субекти, един от Дания и един от Норвегия. Не става дума тук за географски баланс, но да оставим това на страна. Става дума за много големи суми. Тези големи суми са били предоставени, защото тези субекти са представили най-добрите проекти или просто защото винаги са им били предоставени такива. Става дума за трицифрени суми в милиони. Няколко думи и за етичните предпоставки. Много добре помним за какво избухна скандалът Оксфам. Вследствие този този скандал, ресорната генерална дирекция предвиди по-строги етични стандарти. Но какво точно трябва да си представяме под това? И искам да знам също как се прилагат тези по-строги критерии. Това не става ясно от проучването, не става ясно и как се проверява спазването на критериите. Комисията прекалено много разчита на декларации от името на бенефициентите, на самодекларирането. Освен това, искам да знам защо съответни е, ресорната структура взема крайното решение за това, кои случаи да бъдат публикувани. Ако тази информация никога не става публично достояние, то може би тези НПО вече не получават финансиране от Европейския съюз, но продължават да използват съмнителни методи. И това не става публично достояние. Освен това, самите НПО не винаги гарантират публичност. Нещо много интересно според мен, тъй като става дума за НПО, които постоянно изискват прозрачност от институциите на Съюза и други институции. Комисията може ли да ни предостави по-точна информация за това как може да има повече видимост за европейското финансиране и как може да се работи за спазване на действащите правила? Това бе всичко от мен накратко. Няма нужда да ви казвам, че съм отчаяна след като се запознах с констатациите от това проучване. Проучването е важно, казва председателката, защото показва какви са недостатъците на системата. Представителката на комисията, моля да бъдете кратка, тъй като ни предстои още една точка. Благодаря ви. Това е свързано с разискванията и по предходната точка – може би трябва да започна с положителното. Проучването показва, че качеството на данните за финансирането чрез безвъзмезна помощ съществено се е подобрило от 2016 година до сега. Комисията е готова да предостави повече информация за бенефициентите на тези грантове. Ние променихме цялата система, така че да можем да предоставяме пълна информация не само за координаторите, но и за всички събенефициенти. Има и области, най-вече във външната дейност, които също са обхванати. Основното е това, което посочих и преди малко, а именно ние нямаме общо европейско определение за НПО. Единственото, което се проверява в централната система на комисията е дали става дума за частно дружество и дали това е дружество с нестопанска цел. Това са двата елемента, които ние можем да проверим – и го правим за всички лица, регистрирани в системата на комисията. Беше казано, че някои университети са включени, други не. Това е ясно. Има частни, има и такива с нестопанска цел, има и държавни. Логично е някои да бъдат включени, а други не. Основният въпрос обаче е, че ни трябва определение, което да е приемливо за всички. Тогава ще можем да използваме тази дефиниция във всички системи за управление на комисията. Беше казано също така, че има различни системи за управление на грантовете. Това е нормално. Едни са за развойна дейност, други са за външна дейност, но е необходимо да се улеснят молбите на всички бенефициенти. Би трябвало също така да улесним размяната на информация между тях и комисията. Проучването установява, че е необходим по-систематичен подход – що се отнася до комуникацията и видимостта при тези грантове. Мисля, че е много важно да се отбележи, че всичко, което сме предложили за бъдещата МФР, съдържа и текст за видимостта и комуникацията. Това вече е включено във всички бъдещи правни основания на програмите по бъдещата МФР. Имаше въпрос Бенефициерите на европейски фондове задължени ли са да включат информация за проекта финансиран от Европейския съюз. Принципно те са задължени да го направят на официалната веб страница, но не и на съответните веб страници на своята организация – В предходните препоръки се каза, че 11% от реципиентите по FTS са класифицирани. Мисля, че това се разбира превратно. Там има една колонка, в която са включени само тези, които са заявили себе си за НПО. Затова става дума само за 11%, но в останалите колонки може да се намери цялата подробна информация за бенефициентите. И ние можем да ви обясним къде е оповестена тази информация. Имаше и друга препоръка. Имайте предвид, че системата FTS беше поискана от бюджетиращия орган, така че цялата информация да бъде включена на едно място. Това е член 48 на финансовия регламент и цялата информация по финансовия регламент се оповестява чрез системата FTS. Единственото, което ние трябва да направим е подобрение на второ ниво бенефициенти при външната дейност. В момента анализираме точно това но става дума не за нещо, което е изискване по финансовия регламент. Там трябва да отбележим само заделените средства. Благодаря, господин Акерман. Моля само няколко изречения, защото трябва да продължим. Uh, Мисля, че имаше въпроси от докладчика се напомня на оратора. Already addressed to you. Вече ви бяха отправени нейните въпроси. Um, yes, I can't explain that issue of the, uh, the top five. Um, uh, you know, I, I... Не мога да дам обяснение по тези първи пет не сме разглеждали този въпрос и не мога да ви обясня. Колегата Шмидт. Трудно ми е, тъй като няма време да задам още веднъж въпроса, но не зададох този въпрос, на който ми отговорихте. Зададох въпроса дали комисията е изтъкнала основания за това, защо системата за финансова прозрачност все още не се прилага? Зададох въпрос също така и за етичните критерии след скандала, който избухна във връзка с Оксфам. Би ми се искало да получа отговор на тези въпроси по възможност в писмена форма, ако сега нямаме време и моля гостите да внимават повече, когато задавам въпроси ja, Frau Alderbus. Concerning this, concerning this point of Oxfam, I will call... По тази точка ще помоля ГД ЕКО да отговори. Благодаря ви. Аз съм заместник ръководител на звено за финансов контрол в ГД ЕКО. В случая с Оксфам ние получихме информацията, оповестена във вестниците още през февруари. Ние имахме паралелна стратегия. Решихме да изпратим искане до Оксфам за информация, за да се е, види какво се е случило в Хаити 2011 година. Също така поискахме от тях – да опишат каква система са въвели по-настоящем 2018 година, за да няма сексуална експлоатация. Това направихме ние за Оксфам, но същите въпроси бяха зададени към всички 200 партньори в ГДЕКО. Отговорът на Оксфам, който получихме, ни показа, че ни трябват повече гаранции. Необходимо е да се прави проверка на място, за да знаем, че системите работят. В Ливан една от страните, където Оксфам работеше по проект, подкрепен от ГД Еко, ние направихме проверка. Също така посетихме седалището в Лондон. Принципно, както казах, искаме да видим какви са настоящите системи и каква система е била използвана в миналото за подаване на сигнали. Също така, нас ни интересуваше с какъв капацитет разполага Оксфам, за да вземе мерки след установените случаи на сексуална експлоатация. Ние получихме убедителни уверения, че Оксфам са направили всичко възможно, за да предотвратят такива прояви в бъдеще и много бързо да установят, че нещо не е наред, ако такова нещо се случи. Същевременно ние можем да продължим да искаме от тях допълнителна информация. Междувременно времено нямаме нов договор за безвъзмезна помощ за Оксфам. Научихме някои от своите уроци. Ясно е, че всяка НПО преди да стане наш партньор – Няма нужда да изброявате всичко. Процедурата ни е позната. Няма нужда и да правите реклама. Имаме нужда от конкретни отговори. Моля да ни дадете писменен отговор на въпроса за това какво сте предприели по отношение на Оксфам. Благодаря ви. С това приключихме по тази точка. Преминаваме към следващата специален доклад на Европейската сметна палата. Благодарим ви, че ни представихте проучването. А сега специален доклад на Сметната палата на тема борба с измамите при разходването на средства на Съюза. Необходими са действия. Господин Парц има думата от името на палатата. Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Благодаря за възможността да ви представя специалния доклад на Сметната палата – с тема борба с измамите при разходването на средства от ТЕС. Може би, за да разберете по-добре наблюденията, заключенията и препоръките на съда, трябва да обясня какъв е контекстът. Какво се прави на стратегическо ниво от институцията, която отговаря пред парламента и дънакоплаците? Да Много е важно да имаме превенция, разкриване и реакция. Превенцията е изключително съществена, защото е много по-ефтина. Системата за отговор е работя добре и ефикасно за възпирането на потенциални престъпници – е, но разбира се, криминалистите ни обясниха, че ако няма наказание, няма да има и възпиращо действие. Също така ние трябва да разберем какъв е самият контекст. Европейските граждани се тревожат все повече, че с европейските средства се правят всякакви измами. Може би това е само въпрос на възприятие. Може би европейските граждани са зле информирани, но именно за това Сметната палата реши да разгледа нивото на стратегическо управление, за да установи каква е настоящата ситуация. Искам да се спра на четири теми от доклада – Имаме време, така ли? Добре, все пак да се спра на четири теми. Първо, обхвата на измамата, естеството на измамата и причините за нея. Стратегическото управление тръгва от информацията. Качествена и количествена – без да се разбере това, няма как да се постигнат и резултати. По време на одита разбрахме, че комисията няма достатъчна информация за мащаба и естеството на измамите. Това възпрепятства и борбата срещу тях. Комисията до сега не е направила никаква оценка на неразкритите измами – Възоснова на тази непълна информация няколко генерални дирекции са заявили риска от измами като твърде занижен. Това е само заблуда. Комисията не е успяла да събере достатъчно информация на първо място и след това заявява, че рискът е нисък. Тук няма логика. По отношение на качествената информация, което означава да се видят моделите на измами и причините за тях. И тук картината от гледна точка на Сметната палата не е розова. Понякога информацията е по-добра за някои отрасли, но няма анализ, който да определи защо някои от реципиентите, някои от бенефициерите – прибягват към измама. След това има и професионална престъпност, но има и такава, която не се дължи на това. Има няколко проучвания за връзката между сложните правила и измамите. Необходимо е да се предоставя информация следователно за мащаба и естеството на измамите, Нека кажа, почитаеми членове на парламента, че тук имаме някои несъгласия с комисията, така че очаквам с нетърпение дискусията, за да мога да обясня по-подробно колко е важно да мислим и за оценката на неразкритите измами. На второ място Комисията няма надежна информация, което пречи на стратегическите планове. Комисията има своята стратегия срещу измамите, но тази корпоративна стратегия не е актуализирана от 2011 година до сега. Също така, оказва се, че най-често се говори за подобряване, но не се мисли за това, коя да е отправната точка. А това би отговорило на най-добрите международни стандарти. Измамата е въпрос, който минава по всички нива. Изискват се усилията на всички участници в процес. Но борбата с измамите не е основна дейност на всяко звено. Затова е добре да има едно звено под ръководството на най-висшия менеджер, който да се занимава с този въпрос, да има изяснени отговорности и задачи за да може и след това да се оценява въздействието на тази дейност. Какво е положението? Превенцията на е, риска и управлението на риска не е, е обозначено в портфолиото на никой комисар. Всички 94 дейности този аспект – се разделя между различни звена. Това ни води до извода, че трябва да има и повече ли, лидерство за подобряване на дейността на европейско ниво за борба с измамите. Да има и стратегия за управляване на риска и превенция. Системите за реагиране, както бе казано, една до солидна система за прилагане и откриване на измами е най-ефективна. Превентивни е, мерките работят само когато извършващите нарушения са заловени и преследвани по съдебен път. Ако това не се случва, ако няма санкции, тогава и всички възпиращи механизми не действат. разследванията на Олаф рядко стигат до този край. Не голям процент от тях стигат до съдебен процес. И тук не става дума за хората, които работят в Олаф. Те са отлични специалисти. Проблемите са в системата трябва да има ефективна система на разследване и след това на съдебно преследване. Повече от половината от случаите, подготвени от Олаф, се отхвърлят от страните членки. Времето е също критичен фактор. Особено за възбуждане на съдебно преследване на национално ниво – това е, е вътрешна слабост на системата, факта, че отива твърде дълго време да, да се направи нещо на национално ниво и трябва да бъде преодоляно. Що се отнася до, възстановен... Е, до въпроса за възстановяване на неправомерно изплатени средства, нещата там са много по-добри но не винаги разследванията на ОЛАФ дават достатъчно основание да се пристъпи към възстановяване. Около, само около 15% от сумите споменати от Олаф са били възстановени. Правихме анализ, но не искаме тук да съдиме кой се справя по-добре или генералните дирекции от гледна точка на дънакоплатеца няма значение кой не си върши работата Олаф или генералните дирекции. Настоящата система обаче е, се вижда, че не работи както трябва. И затова правим средната препоръка. Олаф не следва да е основния раз, раз, разследващ орган, защото той прави единствено предложения, които като цяло не водят до резултата да се изправят извършителите пред съда и да се възстановят е, средствата. Трябва да има възпиращи мерки и ефективна система за контрол, а законодателят трябва да даде на ОЛАФ повече правомощия за стратегическа роля и за надзор. Обедени сме, че трябва да има орган, който да формулира Европейската стратегия за борба с измамите, а също така и да, да, да има механизми, които да следят как националните системи се справят с измами на европейско ниво. Да се установи какво липсва на националните системи в това отношение. Examples how this strategic role and oversight could look like on the examples of OECD, but this is just for inspiring. Probably трябва да се възползваме и от примерите на ОИСР. Тук не е и наша роля да описваме как стратегически трябва да изглежда надзора. И накрая Европейската прокуратура. Създаването на Европейската прокуратура е стъпка безспорно в правилната посока. Но в доклада си анализираме приетото законодателство и е, посочваме някои рискове, които ще предотвратят е, удачното постигане на целите на този орган – а именно откриването и разследване, ако страните членки също го вършат. В регламента не се предвиждат механизми, които да дават възможност на прокуратурата да насърчава страните членки да отделят средства за активно откриване на измами, особено сериозни измами. Слагам акцент върху думата активно, капацитет за активно откриване на измами. А също и от рисковете, рискът да не бъде много ефективна на новата институция е много сериозен. Все още има време обаче комисията да обсъди този въпрос и да реши проблема с риска превенция, откриване и реакция на измами. Всичко това е твърде слабо разписано в Европейския съюз. Няма ясни механизми, няма функционираща система за прилагане и е, не си възстановяваме парите от е, тези, които ги взимат с е, измама. Затова призоваваме комисията да направи необходимото и страните членки да я последват. Благодаря. Докладчицата госпожа Киничи има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика от името на Сметната палата господин Парц. Благодаря, че ни представи този важен специален доклад. Защитата на финансовите интереси е задължение предвидено по договорите, но не само това. Това е и отговорност, която споделят всички европейски институции и държавите членки. Представителят на Сметната палата с право каза, че гражданите са загрижени във връзка с измамите, свързани с средствата на Европейския съюз. Трябва да се действа в много области, като например в областта на превенцията. Трябва бързо и ефикасно да се работи за превенция. Това може да е възпиращ ефект Възстановяването на средствата също е сред тези основни действия, които трябва да бъдат предприяти. Трябва да бъдат предприяти действия за адекватна борба срещу измамите. Според мен, през изминалите години най-вече бяха положени много важни усилия за увеличаване на капацитета на Съюза и на държавите членки за борба срещу измамите. Имам предвид предприятите не само законодателни мерки, имам предвид и системата за ранно откриване и отстраняване, реформата от 2018 на финансовия регламент, приемането на директивата за защита на финансовите интереси на Съюза, както и решението за учредяването на Европейската прокуратура. Всичко това са действия, нововъведения, които могат да доведат до положителни резултати в близко бъдеще но въпреки това, както чухме и от представителя на Сметната палата, в доклада се посочват и някои недостатъци на настоящата система на Съюза за борба срещу измамите. Недостатъци, които трябва да се разгледат по-задълбочено и заслужават нашето внимание. Ще се спра по-конкретно върху бележките на палатата за събирането и използването на данни от страна на комисията и на ОЛАФ с цел извършване на оценка на риска от измами в различни различни области на разходи. Освен това е ограничена и ефикасността на системата за ранно откриване и отстраняване. Има и още една констатация в доклада, а именно недостатъчни съдебни последващи действия в резултат от препоръките на ОЛАФ към държавите членки. Според мен това са ахилесовите пети на практическото прилагане на европейските мерки за борба с измамите. Знаем, припомня го и палатата в доклада си, че понад 55% от препоръките на ОЛАФ няма последващи съдебни действия в държавите членки. За нас това трябва наистина да е повод за размисъл. Комисията обяви скоро да приеме нова актуализирана стратегия за борба срещу измамите, в рамките на която може да се намери решение по някои от проблемите, констатирани от палатата. Във връзка с това би било добре всички ние, според мен, да получим информация за предвидените срокове, както и за това какво се предвижда принципно като предложения в този документ. Новата стратегия за борба срещу срещу измамите на комисията трябва да предвиди достатъчни финансови и човешки ресурси, за да се запазят ролята и капацитетът на ОЛАФ при оценката на риска от измами. А що се отнася до доклада на палатата, нека направя още някои бележки, най-вече във връзка с недостатъчната ефикасност на системата за ранно откриване и отстраняване на стопанските субекти, извършили измами. От 2016 година насам по финансовия регламент е възможно да се отстраняват не само стопански субекти, но и физически лица, които управляват дружества. Става дума за лица, които са осъдени за деяния в ущърп на финансовите интереси на Съюза. Целта на това целта е да се избегне за обикалянето на този механизъм чрез използването на друг юридически субекти. Мисля, че това може да е добре с оглед на опазването на финансовите интереси на Съюза по линия на превенцията и административните мерки. Новата директива за защита на финансовите интереси обаче не съдържа вече конкретна разпоредба за отговорността на служителите на дружество. Отговор на ръководителите на дружество, извинете, т.е. тяхната отговорност ще се урежда в бъдеще на национално равнище. А както стана наскоро ясно от едно проучване по програмата Херкулес 3, националните системи са прекалено различни, т.е. ще се стигне до пропуски при преследването по наказателно правен ред по линия на Директивата за защита на финансовите интереси. Липсата на хармонизирани конкретни правила за ръководителите на дружества и тяхната отговорност не представлява ли пропуск в системата за опазване на финансовите интереси на Съюза? Това е въпрос към комисията и палатата. Още някои бележки. В доклада на палатата се изразява загриженост във връзка с ефикасността на Европейската прокуратура. Тези опасения бяха споделени и току-що. И ние също бяхме объркани в известен смисъл, що се отнася до структурата, предвидена за Европейската прокуратура. По учредителния регламент е предвидена сложна структура. Според мен, за да се изчистят тези неясноти, Европейската прокуратура трябва да разполага с достатъчно финансови и човешки ресурси. Европейският парламент заедно с всички останали работи и за това в тази прокуратура да работят хора на високо професионално ниво. Като се има предвид казаното тук, що от представителя на Сметната палата, мисля, че Европейската прокуратура трябва да си взаимодейства тясно и активно с ОЛАФ. ОЛАФ трябва да запази своята стратегическа роля. Тази роля е особено ефикасна и трябва да бъде запазена, тъй като ОЛАФ ще бъде важна част от Европейската прокуратура. Ще може да извършва следващи действия, допълващи и подкрепящи работата на прокуратурата. Това е предвидено по член 101 от регламента за учредяването й. За целта трябва да има достатъчно човешки ресурси, трябва да е ефикасна и нормативната уредба. Така Олаф ще може да изпълни тези свои функции. чрез своите дейности и подкрепяйки работата на Европейската прокуратура, ще може и в бъдеще да се справи с някои недостатъци, които констатира Европейската сметна палата. Няколко думи още за липсата на последващи действия от страна на държавите членки по препоръките за съдебни действия на ОЛАФ. Този проблем може да бъде решен чрез допустимостта на докладите на ОЛАФ при наказателни, административни и граждански производства това може да е едно решение, което да допринесе за повече последващи действия от страна на държавите членки в резултат от препоръките на ОЛАФ. Възможността за използване на окончателните доклади на ОЛАФ като доказателства ще помогне на националните органи да преодолеят затрудненията, пред които са изправени. Няма вече да повтарят всъщност разследванията, което, които вече са извършени от ОЛАФ на административно ниво. Евентуалната допустимост като доказателства на докладите на ОЛАФ не бива, разбира се, да се отразява върху адекватните процесуални гаранции в рамките на административното производство. Това го смятам за естествено. Мисля, че парламента трябва да работи за адекватни процесуални гаранции. Накрая благодаря на Сметната палата за свършената от нея работа. Според мен е изключително важно да се работи за предотвратяване най-вече на измамите. Трябва да работим също така за бърза реакция, както и за възстановяването на за съжаление, евентуално неправомерно изплатени средства. Понякога средствата, за жалост, не се използват по предназначение. Благодаря на Сметната палата за работата и както и на всички колеги, които ще се включат в дискусиите. Danke, wir haben noch Verdolmetschung bis Председателката ще разполагаме с превод до 18.35. След това ще трябва да продължим на английски. Съжалявам, госпожо Кениче, опитах се да убедя италианската кабина да остане, но ми казаха, че това не е възможност. А, престанах да чувам немската кабина още сега. Замлъкнахте по средата на изречението. Вероятно има технически проблем. Колегата Тарант.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 Примерно в Естонската сметна палата се отправят сега обвинения към фински е, аудитор и аз съм арбитър, така че случаите са най-различни. Добри новини чуваме от е, Люксембург. Доколкото разбирам, стигнали сте прага на доходите. Политико е, е, оповестява нещо. Е, ето, е, говори се вече, че се борите с измамите. Коментираше се и това, че не правиме достатъчно за възстановяване на средствата, но всички знаят, че нямаме правомощия да се наместваме в правния процес на страните членки. In its um, text uses words such as some and often Сметната палата често използва наречия като често или използва местоимението някой. Но ми се струва, че когато има доклади от Сметната палата, трябва да има по-точни мерки, като в физиката. Говори се и за това, че страните членки не Продължават е, сигналите на ОЛДАФ с наказателно-правни преследване, но това не е и задължение на ОЛАФ. Е, той, те трябва само да констатират. Не може да се е, така отправят критики към страните членки за това, че не, не, не действат. Те си имат своите отговорности. И искам да задам въпрос към е, представителите на Сметната палата. Вие, лично вие, какво направихте като е, членове на Европейския съвет и вашия колега като министър на правосъдието, а вие сте били е, министър-председател. Какво направихте, за да се подобрат правомощията на ОЛАФ? Или е, май нищо не направихте? Защото ми се струва, че всъщност това е истината. И много съжалявам, че е, в съвета на Европа е, са толкова неадекватни нашите представители. Now, specific comment. You... Един конкретен коментар. Ако в предходния си живот а, се противопоставяхте на мерки а, или на възможностите за развитие, федерално развитие на Европа, а сега благодарение на нашата комисия ние е, всъщност е, ви препоръчахме да станете член на Сметната палата, даже да станете генерален директор. Как става? Вие непрекъснато сте се противопоставили на подобна дейност, сега пък е, твърдите, че е, нали, критикувате, че няма такава. Нещо не мога точно да разбера как се случва. Но се надявам, че до 18.30 ще а, получим така някои интересни отговори по този дебат. Нищо лично. Понякога може да е много тежко, много да са много тежки размислите за миналото, но в случая става дума за системни проблеми, не бих опреквала в тях и предишния генерален директор. Поради това е и толкова интересен въпросният одит. Това е първият одит за тъй наречения доклад за защита на финансовите интереси на Съюз. Господин Новаков. Благодаря, госпожо председател, уважаеми генерален е, секретар на ОЛАФ, уважаеми членове на, СМА, е, на Сметната палата. Кой би повярвал, че в 6.30 вторник вечерта ще има толкова страстен дебат? Аз съм от щастливите, щастливците, че съм тук в залата и се радвам, че го направих. Имахме удоволствието и рядката възможност да говорим за Олаф днес два пъти. Първо говорихме за законодателното предложение на комисията – за евентуалното взаимоотношение между ОЛАФ и Европейската прокуратура. Като очертахме потенциала на ОЛАФ да може да задълбочи разследванията си, като диску... обсъдихме възможността за създаване на допълнителен механизъм, като си даваме сметка, че ОЛАФ естествено обслужва най-добрите интереси на гражданите. Ние всички сме съгласни с това. Разбира се, има и обективни критики. И сега стигаме точно до обратното. Критикуваме Олаф, че няма капацитета да извършва разследвания. Критикуваме го, че националните органи не следват техните препоръки. Не знам кого да слушам. Но когато се случват такива обърквания, е, започваме да дискутираме и да размишляваме. И един от най-големите е, отправени критики към Олаф е това, че има слабост между, в сътрудничество между ОЛАФ и страните членки. Значи тук има две страни на уравнението. Национални органи, казвате. Кои национални органи? Каква е тяхната роля? Националното законодателство има ли отношение към е, следването на препоръките на ОЛАФ? Друга критика бе капацитета на ОЛАФ да събира достатъчно доказателства при разследвания. И то такива, че потенциални нарушители да могат да бъдат изправени пред съда. Но за да има такива правомощия Олаф, за да може той да си върши по-добре работата, може ли Олаф да иска повече работни места или да му се увеличи е, персонала? Струва ми се, че тия неща са свързани. Аз много често в миналото бях от тези, които отправях критики към Олаф, когато имам основателни, обективни основя... обсто... причини за това. Но ми се струва, че част от критиката към, насочена към Олаф не е не се включва в неговите правомощия. Тя е критика към Европейския съюз. Олаф сигурно може да се справи по-добре, но наблюдаваме в последните месеци желание и воля да се разгърне неговия потенциал. Затова нека да обсъдим как могат да се подобрят взаимоотношенията на ОЛАФ и страните членки, да подобрим законодателството, да подобрим механизмите за трудничество, да подсилим не само отговорностите, но и механизмите на ОЛАФ за намеса в национални дела, а не само да ги съдим за това, което следва да вършат на националните органи, без да са задължени да следват препоръките на ОЛАВ. Затова се надявам, че докладът ще бъде коригиран в посока да се получи по-балансиран текст. И така да кажем, по-обективен към спря... за дейността на Олаф, защото чуваме нивото на грешката спада дейността на Олаф, доклада за тях показва, че те действат в правилната посока. За втори път днес в нашата комисия господин генералния директор Итала, добре дошъл, все едно преживявам дежавю, имате думата. Благодаря, уважаеми депутати. Знаете, че ОЛАФ има отговорност за надзор над европейските средства, затова и приветстваме ангажираността ви с тази тема. В доклада си Сметната палата признава усилията и стратегията за борба с измами на Европейския съюз. Тук господин Барт също очерта какво може да се подобри. Голяма част обаче от тези въпроси е, всъщност е, е, са идентифицирани. и По тях работят и комисията, и ОЛАФ. Комисията отделя много голямо значение на усилията за борба с измамите в последни години. Работи за подобряване на системите за управление. ОЛАФ е, има централна роля в откриването и разследването на нарушения на национално ниво. Но страните членки са отговорни за из, изпълнението на три четвърти от европейския бюджет, а също и за откриване на измами и коригирането възвръщане на средства. Съгласна сме, че всички страни членки трябва да имат ясни ангажименти да а, полагат всички усилия за постигане на по-добри резултати. Ние сме съгласни, че е, може да се направи и повече трябва да се е, разкриват е, по-бързо случаите на измама. Затова комисията предлага пет мерки е, в последни години за рамката си за борба с измами. Първо приемане на стратегия за борба с измамите, система за ранно откриване – създаване на Европейска прокуратура и Европейския е, е, регламента за европейски финанси. Също така има и усилия за управляване на механизма за управление. В този момент е, нашия превод приключва. The follow-up of EU fraud cases by national courts.